Доц, госпожа Вики Форд, господин Авзал Кан и господин Анди Люър като депутати в национален парламент. Европейският парламент обявява за вакантни техните места, считано от 9 юни 2017 година в съответствие с правилника. Компетентните органи на Португалия отправят